Мадам ле президент! Госпожа председателката. Бонжур а Добър ден на всички! Или поне на няколкото, които присъстват. Откривам заседанието. Започваме с устен въпрос. Европейски бизнес центрове в Азия. Ще дам думата веднага на господин Морейра за 5 минути. Е,